Okej, god morgon allihopa. Då... Добър ден. Нека да продължим работата на заседанието, което започнахме вчера. Може би някои колеги все пак са успели да станат на време. И така въздействието на кризата върху уязвимите групи. Това ще е, уязвимите групи до грижи, достъпим им до грижи. Това е първата точка за днес. Ще разгледаме положението в Европа. И първо ще дам а, думата на докладчика, госпожа Зубер, която ще ни запознае с доклада. Обригада, bom dia благодаря ви. Добър ден на всички колеги. Становището се основава на доклад, който ще се напише в парламентарната комисия по економически и социални въпроси. Джин Ламберт е там докладчик по него. Нашата основна цел пък е, в становището е да определим основните въздействия на кризата и на мерките за финансова дисциплина в различните държави и начина по който тези мерки се отразяват на здравеопазването и най-вече на достъпа на жените до здравеопазване. Искаме да подчертаем факта, че достъпа до здравеопазване е основно право, на което трябва да се радва всеки, независимо от социалното и економическото си положение. Здравеопазването не бива да се счита за цел. Не бива да се счита за обществен а, разход, а за социална инвестиция. Най-вече защото то може да има, защото намаляването на бюджета за здравеопазване може да има много сериозни социални последици. Основната ни идея в становището е, че достъпа до здравеопазване в групите в, не... в неравностойно положение е влошен. Имаме увеличаване на разходите за лекарства, за посещение на лекарски кабинети. Също така е затруднен достъпът, е, защото има много съкръщения в областта на здравеопазването, най-вече на медицински сестри. Така че в становището призоваваме за действия, които да противодействат на съкръщаването на бюджета за здравеопазване. Именно напротив, трябва да увеличим инвестициите в здравеопазване. Също така призоваваме за това да се обърне повече внимание на инвестициите в здравеопазването във всичките му етапи. Най-вече първичното здравеопазване, диагностиката, както и рехабилитацията. Това са услуги, които са много близко до гражданина, услуги, които имат много а, пряко въздействие върху ежедневието на човек. Намаляването на разходи за здравеопазване е би имало много сериозни економически и социални последици. Също така, подчертаваме ролята на превенцията в медицината. По-специално гледаме мястото и положението на жените в здравеопазването, разглеждаме основните предизвикателства при, при е, достъпа до здравеопазване. най-вече достъпа до услуги, свързани с здравеопазване при възпроизводство. Един друг въпрос, който смятаме за много основен във връзка с превенцията и първичното здравеопазване, както и превентивната медицина изобщо, е това, че а, е, жените трябва а, е, да имат гаранции за периодични медицински прегледи. Трябва да се гарантира а, е, лекар, който а, да бъде да бъде разпределен а, а, за а, всяка жена, да не се налага жените постоянно да сменят лекарите си. Смятаме, че това е една услуга, до която всяка жена трябва да има достъп. Периодични медицински грижи. Естествено, ще разгледаме е, всякакви предложения за изменения, които е, внесат колегите. Председателя, благодаря. Госпожо Зубер. Мисис Естрага. Имате думата за коментари. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик Сянка за НП. Мисля, че становището е особено полезно, както и основния доклад на Комисията по заедостта и социалните въпроси. Кризата засяга много области от живота, но трябва да защитим най-уязвимите групи. Е, ние ще внесем редица изменения, за да се опитаме да откликнем на нуждите на Европа по отношение на бюджетни съкръщения и финансова дисциплина. В доклада се казва, че тези мерки не трябва да водят до ограничаване на средствата за здравеопазване и образование, а по-ефективно разходване на средствата. Има макроекономически условия а, при кохизионния а, фонд, които гласят, че ако не се изпълнят изискванията за дефицит, няма да се отпускат средства от фонда. Но при всички положения тези мерки за финансова дисциплина не бива да се отразяват на бюджетите за здравеопазване и образование. Така че е, трябва да балансираме е, нуждите и изискванията в Европа и това трябва да го отразим в становището си, така щото това, което е, искаме от държавите членки, да не е да разходват повече, а да разходват по-добре и никога да не се съкръщава бюджета за основни права. Сега има един момент, по който не сме съгласни, а именно а, за професионалното и а, социално обесценяване на професията на медика, на, на, на заетите в областта на здравеопазването. Аз мисля, че тяхната роля в момента е изключително важна, но може би просто не разбираме това, което иска да каже докладчика съвсем точно. Сега по втория въпрос, естествено сме съгласни с идеите за безплатно здравеопазване за всички и най-вече превентивната медицина, но а, когато писахме доклада за кризата и, и уязвимите групи, не знам защо се говори за полово и репродуктивно здраве. Не знаем дали там трябва да се включат и абортите. Сега, приоритетите на уязвимите групи, е, на уязвимите групи са по-различни. Това може да е политически приоритет, но не може да се каже, че това е приоритет просто на уязвимите групи. Но искаме да поздравим докладчика и в съответния срок ще внесем нашите предложения за изменения. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря. Мисля, че е, това е една основна отговорност на, тази парламентарна комисия. Осведомяването, общественото осведомяване за е, последиците от съкрещаването на бюджетите в областта на здравеопазването. Трябва да осигурим обществена информация за това, че традиционната роля на жената – е свързана с полагането на грижи. Грижи за възрастни членове на семейството, за деца и а, болни а, членове на семейството и хора с увреждания от семейството. Ако се кръщава бюджета на здравеопазването на една страна, ако, например, има по-малко болнични легла – това, което изглежда като по-ефективно здравеопазване, а именно да се лежи по-малко време в болница и останалата част от грижите да се полагат от дома, това това отново, отново подчертава ролята на жената да полага грижи. В действителност обаче за жената това е и много сериозно бреме. Най-вече тогава, когато на работното място все по-малко разбиране имаме е, на ролята на жената като човек, който полага е, грижи. Жените са застрашени от това да загубят работата си, заради това, че трябва да остават вкъщи повече, за да се грижат за болните си роднини или възрастните или тези с увреждания. Та е, мисля, че един от приоритетите на становището и на доклада трябва да бъде да се повиши осведомеността е, по този въпрос. Ролята на жената и а, е, това, че а, намаляването на разходите а, води до несъразмерни последици за жените. Трябва да се запитаме по какъв начин може да се осигури някаква компенсация на жените за това и как трудовото законодателство да, да вземе предвид тези трудности за жените. Благодаря. Председателя, благодаря. И сега представителя на комисията. Заповядайте. Добър ден! Благодаря ви за организирането на тази интересна дискусия. Ще се спра на няколко момента, повдигнати от колегите преди мен. Здравопазването е дългосрочна инвестиция – което е хубаво да се спомене в доклада. Както знаете, комисията публикува пакет за социални инвестиции. Един от основните документи, който поставя акцент върху инвестициите в е здравеопазването. Там се изтъква аргумента, че здравето е ценност, актив в дългосрочен план, то ще осигури блага. Също медицинските кадри. Това е сектор за растеж, който може да се инвестира и на последно място, качеството на здравното обслужване. Важно е да не забравяме какво е положението на медицинските лица, т.е. на лицата, които оказват грижи. Най-често те са жени. Трябва да се инвестира в система на полагане на грижи, за да няма толкова голямо брижи, грижи за жените. Да се предлагат спомагателни услуги. Относно инвестициите в здравеопазване, колкото по-рано, толкова по-добре. Инвестиции в здравеопазването за децата или дори пренатални инвестиции. Мисля, че това е теза и на самия докладчик. Благодаря. Госпожа Зубер за заключително изказване. Благодаря за забележките. Ще повдигна само няколко въпроса. Що се отнася до свръхбремето за жените, като лица, които предоставят грижи в семейството, изцяло съм съгласна по въпроса. Много често се случва жените да изземват една от ролите, които трябва да изпълнява самата държава. Жените често са длъжни да заместват държавата. И няколко уточнения във връзка с доклада. Относно професионалното обесценяване на медицинските кадри, по това нямам предвид че техните усилия са недостатъчни. Идеята ми е друга. Извършват се много съкръщения в здравеопазването. Ние горим мостове в редица важни сектори на здравеопазването. Най-вече при медицинските сестри, което означава, че качеството страда. Професионалните медицински сестри, вместо да са на постоянен договор, понякога са на почасово заплащане. И много често получават по-малка заплата от една домашна прислужница или чистачка. Понякога в Португалия сестрите получават 5 евро на час, което е по-малко от една чистачка. Аз не, че искам да обясня работата на чистачките, но просто идеята ми е, че кадри, които работят толкова важно в такава важна област, трябва да получават съответното внимание. А именно тези кадри изпълняват много важни функции. Затова и поставяме акцент тук. Е, продуктивните права. Тук се включва цяла гама от неща, не само аборта. Тук се включва семейно планиране, профилактика на болести, предаване по полов път и редица други въпроси. Израза предполага най-лесно постигане на консенсус, тъй като е по-общ и се включват различни неща в него. Мисля, че всякакво прецизиране на израза ще доведе до проблеми. И още нещо. Разбира се, с удоволствие приемам изменения и ще започна дискусия, която според мен ще е много ползотворна. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка. Графика. Крайен срок за внасяне на изменения 29 април. 5 часа след обед. 29 април, 5 часа. Ще гласуваме на 29 на 3 май. На 30 май ще гласува комисията по заедостта. След това не знаем кога доклада ще мине на пленарно, но ще след тази дата. И така приключваме по тази точка от дневния ред можем да преминем към следващата. Точка 11. Предведена е презентация от Карин Яра. Мисля, че тук ще се представят добри примери. Последно време търсим подкрепа на политическото представяне в зони след конфликт. Парламенти, където броя на жените депутати е много нисък. Програмата разглежда широка гама въпроси. Разглеждат се най-добри практики. Презентацията ще представлява особен интерес за нас, защото, както знаете, скоро предстоят избори и се надявам, че ще бъдат избрани повече жени депутати. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие, че съм тук и че ми давате възможност да представя проучване на Междупарламентарния съюз, извършено преди една година. Това е добра възможност да извлечем полуки. Много инициативи се реализират в парламента. Очаквам с нетърпение да обсъдим как да подобрим баланса на половите в парламента, не само в Европейския съюз, но и в глобален мащаб. Междупарламентарния съюз, не знам колко от вас са запознати с него, но ние имаме 160 парламенти от цял свят, които членуват в нашата организация. Имаме много силна програма за жените. Освен да подкрепя жените на национално ниво, при конфликтни ситуации, ние провеждаме и изследвания. Не само компилираме статистическа информация за броя на жените в парламента, която може да се намери на нашата интернет страница и се актуализира своевременно, но извършваме и качествени изследвания. Ще ви запозная с резултати от изследвания от 2011 година. Те стъпват на предишно изследване от 2008 година на тема равенство в политиката. Едно от заключенията е, че жените са двигател на промяната по отношение на равенството на половете, но вече време тази отговорност да залегне за парламента като институция, а не само на жените евродепутати. Тоест да се включат и мъжете и цялата институция. Това да залегне като част от нейните цели. Въпросите, които се зададохме са какво правят парламента, за да насърчат равенството на половете, какви политики се предприемат, каква е институционалната структура, културата в парламентите по въпроса на равенството на половете. Проучването обхваща период от две години, 73 страни, Бяха проучени над 300 депутати, бяха разпитани, около 30 на 100 от тях бяха мъжете, 89 парламентарни секретари, отговаряха на въпроси, 73 парламентарни блокове се, групи се включиха в проучването. Извършихме проучване на казове, казуси 5 в Латинска Америка, в субтропическа Африка и други области. Просто искам да подчертая глобалния характер на проучването. Какво означава парламент, който обръща внимание на равенството на половете? Един от акцентите в проучването бе, че такъв парламент се основава на принципа на равенството на половете. И мъжете, и жените имат равни права, бих казала равни възможности да участват в структурите и процесите, без да са обект на дискриминация. Такъв тип парламент реагира на потребностите и интересите на жените и мъжете и структурира по съответен начин своята дейност. Такъв парламент въплащава равенството на половете в своята собствена работа. Той е и радетел за равенство на половете. В проучването разгледахме пет аспекта от работа на парламента. Състава на парламента, бройки, позиции, нормативна уредба, уреждаща работа на парламента, вътрешните механизми, структури, културната инфраструктура и стратегическите партньори за добрата работа на парламента. Ще представя някои от заключенията на проучването и интересните моменти, свързани с работата. На първо място, относно състава на парламента и равенството, процентово изражение и присъствие на жените в парламента. Поставя се голям акцент върху бройката жени депутати. Днес те са 28 на 100, средно за света. Предприеха се ключови мерки за насърчаване на достъпа на жените до парламента, но все още напредъка е с прекалено бавни темпове. Трябва да се предприемат допълнителни мерки, за да се насърчи политическото участие на жените по цял свят. Проучването обръща внимание не само на бройката, а и на длъжностите, които изпълняват жените в парламента. И тук поставяме акцент върху факта, че жените не стигат до най-висшите длъжности в парламента. Например, днес само около 17 на 100 са жените председатели на парламенти по цял свят. В няколко парламента са предприяти вътрешни мерки, за да се насърчи балансираното представителство на жените на ключови длъжности в парламента, например в Уганда – има вътрешно правило, което задължава парламента да има 40% представителство на жените и на мъжете в управителните органи на комисиите. В Мексико има вътрешно правило, прието от Сената, за да се насърчава балансираното представителство на мъже и жени на ръководни функции в парламента. В Ирак има вътрешна квота 25 на 100 запазени места за жени на всички ръководни длъжности в парламента. Идеята ми е, че някои парламенти се установили къде са жените и са препрели вътрешни мерки, за да осигурят по-балансирано представителство на жените в парламента. Ние също обърнахме внимание на законовата уредба, нормативната уредба, в която функционират парламентите. И ключовите заключения в това отношение е, че тази законова уредба трябва да бъде подсилена в три области. Първо, е, ние огледахме външната нормативна уредба, в която работи парламента, т.е. общото законодателство за равнопоставеност на половете, дали има такова и доколко то се отразява на работата на парламента. Другото ниво е какви са политиките за равнопоставеност на половете и има ли някакви действия от страна на парламента. Дали има такъв, е, такава политика, дали парламента предвижда нещо да прави, какво точно е, се прави и каква е добавената стойност от плановете за действие. И третото ниво е вътрешната нормативна уредба за функциониране на парламента, борба с дискриминация по полов принцип, сексуален тормоз и така нататък. Има ли такива разпоредби, съществуват ли и как функционират? законодателството за равнопоставеност на половете, мога да кажа, че в всички страни имат някакъв вид разпоредби в този дух т.е. предвиждат някакви цели за постигане на равнопоставеност на половете на национално ниво. Затова няма да коментирам този аспект на въпроса, на който ще се спра, е плановете за действие в това отношение на парламента. нашето проучване показва, че в 40% от парламентите има политика за равнопоставеност на половете, или поне те казват, че има такава, свързана с съответните цели, поставени на национално ниво. Но много малко парламенти имат планове за действие в това отношение. Един пример за това е Швеция. Швеция има такъв план вътрешен план за действие за равнопоставеност на плановете. Той се приема и бива обект на мониторинг съвсем регулярно. Също в в Финландия има подобен план. 30 души се занимават с този аспект, т.е. също там има план за равнопоставеност на половете. Но като цяло, голяма част от парламентите нямат вътрешни планове за действие за равнопоставеност на половете и това би могло да се формулира като цел – и последната област, която огледнахме е вътрешната нормативна уредба за функциониране на парламента за постигане на равнопоставеност. Много, много малко вътрешни политики и разпоредби има, които да се занимават с равнопоставеност. Примерно много малко е, са разпоредбите и клаузите, вътрешните правила за сексуален тормоз, например, и колкото и да е странно, кодекса за поведение и етичния кодекс има много малко разпоредби за е, равенство между половете. За... Това е една от слабостите, които се очерта в нашето изследване. Третата област, която гледахме е възможността на парламента да включва въпросите на равнопоставеността във всички свои дейности. Смятам, че това, това определено е характеристика само на парламентите, които поставят тези въпроси в центъра на своите политически решения и разпределения на средства и стратегии. Ние се опитахме да разгледаме как се осигурява равнопоставеността на половете в работните практики и резултата на, от дейността на парламент. Как се прилагат въпросите на равнопоставеността и каква ефективност се постига в това отношение. Три степ, стъпки разгледахме. Първо процесите, структурата на парламента и капацитета. По отношение на процесите, много интересно бе да се наблюдава, че някои парламенти всъщност имат вътрешен одит за да се установи доколко те постигат резултатите си за е, включване на темите за равнопоставеност във всички техни дейности. А, е, а, първата стъпка, за да се повдигне именно, за да се постигне именно такава култура, е, е парламента да има своя вътрешна процедура на оценка. В Руанда, например, има подобен опит. Те са направили съответен одит на всички условия и структури, за да видят как може да се включат въпросите на равнопоставеност в тяхната дейност. След това трябва да се разгледат структурите, които съществуват в парламента, за да се установи дали има такива структури, за да може съответно въпросите на равнопоставеността да бъдат застъпени в дейността. Това се случва посредством комисии или своего рода форуми. Има и други е, начини да се постига, примерно фокални е, точки, така наречени, или основни моменти, е, пунктове за интерес. Е, за да може парламента да изпълнява своята политика за равнопоставеност, трябва също така да се оцени и капацитета. Дали има обучение, дали има структури, дали имат опит, дали имат техническата подкрепа, от която се нуждаят. И тук е, също може да се очертаят е, в своего рода пропуски и слабости е, могат да се създадат чисто технически звена по въпроса на равнопоставеността в парламента, за да могат да подкрепят парламента в тази дейност. Примерно в Латинска Америка има точно такива звена. Никораго, Никарагуа, Коста Рика са създали вътрешни звена, които да подкрепят тази дейност на парламента. Трето, културата на парламента и съответната инфраструктура – когато депутатите, особено жени депутати, влизат в парламента, те се сблъскват с нови правила, норми, институционални е, практики, които са и писани, и неписани. И е, много често жените, особено, не са толкова не, за тях не е толкова лесно да се справят с тези норми. Затова трябва да се разгледа и културата на институцията и инфраструктурата. По отношение на културата от няколко момента бяха очертани. Примерно езика, има ли политика за езика в парламента? Е, примерно дали се използва мъжки род, женски род? Или се търсят е, неутрални фрази? Също дали има политика за сексуален тормоз, това вече споменах тук, това е също част от културата на институцията. Е, на именованията на залите, например, дали се дават само имена на мъже или... Е, това са малки, е, даже анекдотични случаи, които установихме, но те показват каква е средата, т.е. дали тя е чувствителна към въпросите на равнопоставеността или не. Друг аспект е баланса между работния и личния живот. Дали парламента има капацитет да е, посреща нуждите не само на жените депутати, но и на мъжете, например, да, по, да могат те да изпълняват, да речем, родителските си задължения. Дали има политика в това отношение, дали има е, заведения за децата, Знам, че тук в е, парламента има сериозен е, въпрос за заседание след 6 и половина гласуване и така нататък. В много парламенти има политика, когато не се гласува след 6 и половина, не се гласува понеделник и петък, за да може да се връща човек в избирателния си район, но също така и при семейството си. Тоест има различен вид практики, които се възприемат в различните парламенти отпуска за родителски права. Когато жена, една жена е бременна и е, роди, е, се поставя въпроса кой я замества, остава ли празно това място, може ли тя да гласува с пълномощно, т.е. някой да гласува от нейно име. Това са въпроси, които трябва да бъдат е, решени от много парламенти. И накрая огледахме стратегическите партньорства. Стана ясно, че за да могат да се преструктурират парламентите, за да обръщат те повече внимание на равнопоставеността, има нужда от два стратегически партньора. Първо, мъжете. Как те са готови да работят по въпроса за равнопоставеността, доколко те подкрепят законодателство в това отношение, дали има равнопоставеност при председателството на комисиите, също така какво е представителство на жените в визити на място, проверки и така нататък. И друг аспект, който се очерта е политическите партии. Тоест, политическите партии е, обикновенно е, представляват едно тясно място за поощряване на участието на е, жените в е, обществения живот – огледахме как, е, как функционират тези партии в парламента, какви са техните цели по отношение на равнопоставеността и как те се изпълняват в парламента. Цялата тази тематика остава още една чисто сива зона за по-активното разработване на политики за равнопоставеност. Когато приключихме изследването, ето това е то, ние Призовахме парламентите да, да погледнат себе си, да се опитат да отговорят на пет въпроса, които ще дадат представа за това доколко те отчитат проблемите на равнопоставеността. Виждате ги на слайда. Нашата институция също така последва проучването с една малка брошура за план за последващи действия. Там се очертават пет основни стъпки, които парламентите могат да предприемат, за да могат действително да станат те институции, които отчитат равнопоставеността на половете. В края на кращата парламентите са тези, които трябва да бъдат водещи тук знам, че вие раз, разглеждате законодателство за представителство на жени в е, управителни съвети. Тук ние даваме е, възможност на парламентите, даваме им подкрепа как те да се преустроят, за да станат институции, които отчитат равнопоставеността. Също така ние като институция разработваме някои е, инструменти е, за техническа помощ е, на парламентите, а ще продължим и да събираме данни за най-добри практики. В такъв смисъл ще ми е много интересно да чуя вашите препоръки, какви са вашите предизвикателства, как можете да, препоръчате да продължим с дискусиите, за да превърнем парламентите в всичките тези отчитащи въпросите на равнопоставеността на половете институции. Eh, tack så jättemycket. Eh, ursäkta dröjsmålet, men det är så svårt att se. se. Благодаря ви. А, извинявам се за прекъсването, но а, трудно е от тук, а, където ние седим, а, защото няма втори екран. Много се радвам, че изнесохте доклада си. Той бе много сбит и ни запознахте с основните моменти, основните културни и други видове фактори, които са от значение. Някои хора си мислят, че някои аспекти са по-маловажни. Например, имената на заседателните зали в парламента. Но това не е така. Повечето са имена на мъже тук, имената на залите. Обръща се внимание по такъв начин на важни личности, личности, които са, които са имали сериозно въздействие. Но друг важен въпрос отпуската по майчинство и по бащинство. Това не го отчитаме. Ако вие трябва да сте в майчинство известно време, няма да сте тук, няма да сте забележими. И това трябва да се отчете. Така че аз много се радвам, че дойдохте да говорите пред нас днес. С удоволствие ще изчета целия ви доклад. За сега не съм успял, нямах време, но съм сигурен, че има много интересни моменти, от които можем да научим нещо, да извлечем полуки. Мисля, че много парламенти биха се получили от вашия доклад. Сега ще дам думата за коментари и въпроси. Може би комисията иска да каже нещо на този етап. Госпожа Морвой, благодаря. Благодаря ви за интересното изложение и за доклада. Искам да ви попитам дали имате някакви данни за темите, които се покриват. Разбити по брой на жените в парламента и в парламентите. Очевидно изглежда, че тогава, когато има повече жени депутати, повече, е, повече, в по-голяма степен са засегнати интересите на жените в законодателните инициативи. По такъв начин въпросите, свързани с жените, присъстват в повече от темите, с които се занимава даден парламент. Така ли е всъщност? това, което аз си мисля, или пък е, имате данни, кои... имате ли данни, които показват това, какви са констатациите ви по отношение на на съдържанието, на съществото на работата в парламенти, които обръщат внимание на въпросите на правенството на половете и тези, които не чак толкова обръщат внимание на това. Мисля, че трябва да има инициативи които да призвават хората да гласуват повече за жени. Um, and so on, uh, seen in така че да има повече обществена чувствителност към въпросите на жените, борбата с насилието над жените. Та имате ли такава информация? Така ли стоят нещата? Благодаря. Председателя, благодаря. И аз искам да ви задам един въпрос. Това е така, малко по-специализиран. А когато говорите за това какво е необходимо, а, за да прояви един парламент повече чувствителност, а, е, повече по-изострено внимание към въпросите на половото равенство. А, говорихте за планове за политики, планове за действия и а, вътрешните правилници на парламентите. Сега въпросът ми е каква е разликата между планове за действие от една страна и а, вътрешни или процедурни правилници. вътрешните правилници на парламента всъщност не, представляват ли един, не представляват ли един вид планове за действие? No, no, yeah. Mrs. Kochmany, will be... yes, please, go ahead. Заповядайте, ако има още въпроси. Госпожа Кохлибе. Благодаря. Извинявам се, че късно се включих в заседанието, но, но Бях домакин на една друга проява, така че не успях да изслушам изложението ви, но съм запозната с документи по проекта ви, така че мисля, че познавам работата ви. Моите въпроси са, в, са от подобно естество като на госпожа Мова и какви са елементите на културната промяна? Какво предполага тя? Какво изисква тя? Броя на жени депутати или а, конкретни норми в процедурните правилници? А тук, в Европейския парламент, Имаме много инициативи, които са взаимосвързани. Имаме е, група на високо равнище за равенство на половете, е, която се простират, се влива и в е, администрацията. Благодарение на това все повече жени проникват и в по-високите нива в иерархията. Също и сред депутатите имаме все повече жени Опитваме се да осигурим баланс между професионалния и личния живот. Но а, моите деца са много а, малки и знам, че, например, няма а, тук а, удобства за преобличане на деца, а, няма а, детски столчета. А, да, за да се постигне промяна тук, е, са необходими тези неща. Не става въпрос единствено за е, удобства в туалетните и тези удобства не трябва да са само в женските туалетни, защото и, и мъжете сменят памперси. Трябва и в мъжките туалетни да има. Те, че има много, много висящи въпроси. Сега, в сравнение с повечето национални парламенти, при нас има повече жени депутати. А, това, е, като имате предвид, каква е рецептата за тази културна промяна, за която говорихте? Заповядайте. Още един въпрос. А, да, много дипломатично а, се, за, се изказахте за отделните държави. А, бихте ли сравнили Европейския парламент с националните парламенти на отделни страни. Или просто да посочите тези, които са първенци и тези, които се справят най-зле. И какво смятате, че може да се направи или трябва да се направи, за да се подобри положението в европейските страни? Госпожа Ябре, заповядайте. Благодаря, благодаря ви за въпросите. Първо по отношение на същината, на съдържанието на законодателните инициативи. Това, което сме установили е, че когато има съществен брой жени парламентаристи, това определено се отразява на съдържанието на дебатите в парламента. Това, което сме установили е следното. Има два основни въпроса, които изникват като приоритети. Насилието срещу жените е един от въпросите, е, на който се обръща сериозно внимание, което има повече жени, както и други въпроси, свързани с семейството и правата на детето. Съвсем общо се изказвам, това е едно обобщение, но ако трябва да посоча един-два основни въпроса, които е, са по-изразени, това са тези не винаги а, жените именно инициират дебати по а, въпросите на равенството на половете и няма нужда, може би, да са все жени. Но а, а, навлизането на жените в парламента а, трансформ, трансформира процеса на коване на политики. Това, а, това а, довежда до много по-широка застъпеност на въпросите на жените и равенството на половете в работата на парламента но навлизането на жените в, парламент, в парламентите промени и мъжете. В много страни, с които работим, в Африка в това число най-вече, именно мъжете повдигат въпроси, свързани с насилие над жените. Така че е, идването на жените, навлизането на жените определено довежда до нови въпроси, които се разискват, но всъщност и заедно с това разпределят отговорността и инициативността сред, сред всички е, депутати. Ако има една жена сред 200 депутати, е, това няма да промени е, нещо много сериозно. Но ако са 30, вече нещата стоят другояче. Следващия въпрос. Ние работим и с парламенти, в които няма жени. Или има една жена. И работим и с тях, е, за да видим по какъв начин такъв един парламент откликва на потребностите на жените. Защото и този парламент трябва да, да има възможност да откликне на нуждите на жените в съответната страна. Така че не се борим единствено за включването на жени в състава на депутатите. Работим по функционирането и институционалното устройство на парламентите и, и, и проверяваме доколко работата откликва на нуждите и на мъжете и на жените. Сега, в някои парламенти има ясни цели за равенство на половете и е, имат много инициативни политики, които гарантират отразяването на е, въпросите за нуждите на жените. По вашия въпрос, господин председател, първо, плановете за действие и вътрешните правилници. Сега, под правилници аз имах предвид вътрешни процедурни правилници, както и такива правила или е, етични кодекси, които засягат е, сексуалното насилие и тормоз на работното място. Сега, установили сме, че в някои парламенти в началото на мандата се приема план за действие за този мандат. Поставят си цели, какво искат да се промени, какво да се постигне до края на съответния мандат. Така че това е нещо много интересно. Тези планове е, въжат както за администрацията, така и за е, депутатите. Така че като се определят, като се очертаят ясни цели и се работи по тяхното постигане, е, това довежда до сериозни реформи. Е, Швеция е първата страна, която направи това, но след това бе последвана от много други страни, като например Финландия, която споменах, Руанда и Уганда в момента. Е, пиша, там се пишат вътрешни планове за действие за парламента като се определят конкретни цели, може да се наблюдава напредък, дава се по-широка видимост на въпроса. Та това е един чудесен начин за вътрешни реформи. Та това е разликата между двата вида документи. Какъв в какво се състои успеха. Да, броя жени е важен, но, но, но не е само това. Както казах, ние работим с парламенти, в които изобщо няма жени. Естествено, това положение трябва да се промени, но това не означава, че е, тези парламенти не могат да постигнат нищо в областта на равенството на а, половете. Не означава, че те не правят нищо за нуждите на жените. Но а, вие ме питахте за това в какво се състои е, успехът. Е, няма един основен елемент. Има група от фактори, които съвкупно водят до промяна. И това е много интересно. Ние се опитваме да накараме е, парламентите да почнат да оценяват работата си във вътрешен план на базата на планове на действие, на критериите, които сме заложили и след това вече може да се пристъпи към една по-всеобхватна реформа. Културните промени, удобствата, които вие споменахте. Работим с парламента на Бахрейн. Говорихме с жени там, които казаха, че в началото, като, когато първоначално са били допуснати, изобщо не е имало дамски туалетни. И какво са направили? Е, до знака за мъжка туалетна са сложили и е, туалетна на човече с пола. Така че жените да знаят, че и те трябва да ги ползват тия туалетни, че са и за тях. Та, е, това, което имам предвид е, че, че трябват едни цялостни е, цели и цялостен подход, а не дребни отделни изменения. Сега по последния въпрос кои са първенците и кои се справят най-зле и къде на тази скала се намира Европейския парламент. Мисля, че Европейския парламент има голям потенциал да задава добри практики, да бъде образец за много други парламенти. Струва си да се замислим за това и трябва да се направи една оценка. Мисля, че определено Европейския парламент може да бъде първенец. Сега ние не оценяваме, не класираме парламентите. Не това е идеята. Когато говорим за оценка, за оценяване, е, това са вътрешни оценки. Вътрешно задействани оценки. Е, депутати, които сами оценяват работата на своя парламент. Ние не отиваме на място да оценяваме отделни парламенти. Ние им помагаме, осигуряваме подкрепа, но инициативата трябва да бъде е, да дойде от парламента, от депутатите и от служителите. Наскоро казахме подкрепа на парламента в Руанда. Както знаете, там има паритет 50 на 50 разпределението мъже и жени. Когато започнаха да оценяват работата си, установиха, че има много, много празнини все още незапълнени, така че установиха, че са необходими още много инициативи. И в крайна сметка не се оцениха като един парламент, който е постигнал много по въпросите на равенството на половете. Така че нашата работа има за цел да подкрепя реформите в областта на равенството на половете. Благодаря. Благодаря. Още веднъж искам да ви благодаря за присъствието и за изнасянето на това експозе, което бе много интересно за нашата комисия. Мисля, че много научихме. Дадоха се добри примери. Това е добър начин да се разпространи информацията за това, което се случва в целия свят. Още веднъж благодаря ви за присъствието. Då går vi vidare till nästa punkt. Och... Eh, Минаваме на следващата точка. Трансгранично колективно договаряне, транснационален социален диалог. Госпожа Пападопова, докладчик. Клевети, som kommer att föredra jag ger ordet till dig. Varsågod. Колегата Клавитис ще разгледа тази точка. Благодаря, извинявайте, че закъснях. Но има експо на морски дарове. Улиците в Брюксел са пълни с хора, затова трудно стигнах на време. Антигони е докладчик по темата трансгранично колективно договаряне и транснационален социален диалог. От нейно име, защото тя не може да присъства днес, тъй като има ангажименти в Кипър, ще представя основните моменти от становището за трансгранично колективно договаряне и транснационален социален диалог. Тя е докладчик от името на Комисията по жените. Трансгранично колективно договаряне е основен принцип в Европейския съюз и е важен механизъм за изготвянето на европейската политика, особено в сферата на социалните услуги и заедостта. Сегашната економическа криза уврежда баланса в социалните системи, срива помощите за работещето и е в ущърп на социалния дълг държавите членки, особено там, където има висока безработица и рецесия. За жените последиците от сегашната криза са особено големи. Не само заради налагащите се стереотипи, дефицита на възможности за израстване в работата, по-низкото заплащане. Пренебрегват се потребностите на жените в отделните етапи от колективното договаряне. В доклада се застъпва тезата, че трябва да се разберат по-добре права, потребностите от права на жените, за да могат те да са наистина равнопоставени. Колективното договаряне и социалния диалог са в допълнение към законодателство за насърчаване на половите и са основно средство за поставяне на преден план на равенство на половете в сферата на заедостта. Основните моменти в доклада – насърчаване на по-голямо представителство, участие на жените в социалния диалог и колективно договаряне, издигване на равенство на половете на преден план в различни форуми. Обучение на жените за участие в екипи за преговаряне. Равно представителство, участие на жените и мъжете в институциите за социален диалог с цел по-голямо обръщане на, на внимание на въпросите на половете. Равенство на половете, информираност по тези въпроси сред работодатели, социални партньори и други заинтересовани фактори. Ясна стратегия по въпросите за половете включване на въпросите, свързани с равенство на половете, по-низкото заплащане, сегрегацията между половете на пазара на труда, съчетаването на семейния и трудовия живот, е, кариерните възможности, борбата с социалния турмоз и насилието на работното място в диалога за социален, в програмата за социален диалог, за да се отчитат интересите и на мъжете, и на жените. Това е становището на докладчика. Надявам се, че нашата комисия ще подкрепи нейните идеи и ще се финализира един добър доклад. Благодаря. Заповядайте за изказвания, колеги. Ще помоли комисията Хангер Милер да вземе думата. Uh, Благодарим за проявения интерес към колективното договаряне и социалния диалог, тема по която комисията работи с заинтересованите лица от няколко години. В пакета по заедостта, прият през пролета на 2012 година, още веднъж подчертахме, че ще продължим да работим по транснационалния социален диалог на фирмено равнище. Една консултация, която започна миналата година, показва, че трансграничните договори дават важен принос по редица важни теми, като управление на промените, обучение, равен, но също и равенство на половете. Отчитаме с голям интерес и работата на парламента за насърчаване на колективното договаряне и включване на въпросите на половете в транснационалния социален диалог. Thanks a lot uh, Mrs. Do you want to... Благодаря, госпожа Клевета. Искате ли думата за окончателно изказване. Благодаря за становището. Очаквам от вас да решите какъв ще е крайния график за изменения. Сигурна съм, че в този процес ще се включат много колеги от комисията. Благодаря. Приключваме дебата. Обявявам графика. Крайен срок за внасяне на изменения 29 април, 5 след обед, 29 април, 5 часа. Гласуване в комисията по жените 29 май. Гласуване в комисия по заедостта 20 юни. На пленарно най-вероятно септември 2013. Минаваме на следващата точка. 13 положението на непредружените непълнолетни лица в Европейския съюз. Ще дам думата първо на докладчика, госпожа Матера. Благодаря. Искаме да представя становището на колегите в качеството ми на докладчик. За мен тази тема е важна за нашата комисия – тъй като става дума за непредружени непълнолетни лица. Ние поставяме акцент върху това колко важно е да се грижим за непредружените непълнолетни лица, които идват в държави членки на Европейския съюз – това явление достига такива измерения, че вече не може да бъде пренебрегвано в Европа. Става въпрос за повече от 100 000 непредружени непълнолетни лица на възраст между 14 и 17 години. Те пристигат в Европа по най-различни причини, най-вече за да избягат от война, насилие, нищета, нарушаване на правата на човека. След като дойдат в Европа, те се третират по различен начин, в зависимост от това в коя страна отиват. Непълнолетните лица биват изоставени, те са обект на малтретиране, включват се в криминални мрежи, трафик на хора – Това въжи най-вече за младите момичета. Вчера в комисията по бюджета е, казах, извинявам се, че имаме ограничение страница и половина, можех, можех да кажа и повече, опитах се да сбия всичко максимално, Първото предложение е към комисията, държавите членки и Европейски институт в Вилнюс да се обърне внимание на три важни аспекта, а именно комплексен поглед върху бройката непълнолетни лица, които са непредружени, защото днес нямаме ясна представа Става въпрос за около 100 000 непридружени непълнолетни деца, но цифрата е приблизителна. Нуждаем се от прецизиране на бройката. Трябва да има и съответни мерки, да се предвиди и обмен на най-добри практики. Това трябва да е отправната точка. Най-вече трябва да поставим акцент върху интересите на непълнолетните лица. Всяко непредружено непълнолетно лице би трябвало да бъде допуснато и да му се окаже помощ, специална помощ в зависимост от неговия статус. Тези деца не трябва да бъдат изобщо задържани или да им се пречи да се движат. те трябва да се третират различно от пълнолетните. Трябва да се разделят в приемните центрове от пълнолетните. Трябва да има и съответния достатъчен брой жени сред персонала, които работят там. Повечето от работещите са мъже там, а може да се представите, че тези непълнолетни деца трябва да бъдат приети и да се грижат, е, да получават майчински грижи. Тоест има нужда от повече жени, които да работят с тях. Необходимо е да се осигури и преводач, за да може тези деца да се изразяват и да общуват с психолог на собствения си език. Говорим за деца на възраст 13, 14, 17 години. Те трябва да могат да изразят болката си на собствения си език. Трябва да помислим за осигуряването на преводачи в тези приемни центрове. И един малко по-различен аспект, е, който може би не е от такова значение, но въпреки това искам да ви обърна внимание на него. А именно, държавите членки може да разработят брошури на различни езици, за да дават информация на търсещите обежище на собствения език, какви са им правата и задълженията – т.е. възможност за осигуряване на информация. Може би съм прекалено оптимистично настроена, давам си сметка за това. Ако тези млади момичета и момчета бягат от, от тежко положение, едва ли ще обръщат внимание чак толкова на правата и задълженията си в тези държави членки, но така или иначе тези брошури могат да им помогнат да разберат все пак къде ще бъдат е, прияти, настанени. Благодаря. Сега давам думата на колегите. Всъщност е, ще се изкажа първо аз, аз съм докладчик в сянка по това становище. Мисля, че много, много е добре формулирано становището. И тук също става ясно колко важно е да сложим и измерението за равенство на половете в тази тематика. Те, ние не разполагаме с познания нямаме опит дори за това как се отразяват подобни преживявания на момчетата или на момичетата. И действително много е трудно да напуснеш една страна или зона на конфликт, да избягаш, защото там има военни действия. Това е трудно за всеки, но когато се случва на деца, е още по-тежко за децата е просто ужасяващо. Затова считам, че е много добре, че засягате въпроса за статистическите данни. Мисля, че това е важно. Ние не следва само да говорим за непълнолетни лица. Цялата тема за трафика с е, хора, за търговията с хора, почти, която можем да наречем търговия на роби, трябва да се постави тази тема. Трябва да окажем подкрепа и на неправителствените организации, работещи в тази област. Съгласна съм с вас, че трябва да има специално обучение за експерти, които се грижат за подобни лица, хората, които се грижат за момчетата и момичетата. Така че смятам, че вашето предложение е действително отлично. Аз сигурно ще подам няколко изменения по точка 6 и по точка 10, където се говори за хармонизиране. Не съм убеден, че това е най-добрият начин, т.е. хармонизирането на законодателството в отделните страни членки. Не мисля, че това е оптималното решение. А за последния параграф, 13-та точка, имам въпрос. Вие казвате, че много хора напускат страните от Северна Африка и идват в Европа. Права сте, че събитията от арабската пролет трябва да получат съответната подкрепа. Но какво точно имате предвид? Каква подкрепа? Какво конкретно е, предлагате? Италия, Гърция, Португалия, Испания изпитват е, сериозни е, проблеми по конвенцията от е, Дъблин е, молба за получаване на обежище трябва да се подаде в първата страна, в която влиза лицето. И ако хората отиват в е, Гърция, Съответно, Гърция ще понесе тежестта и южните страни, едва ли и Норвегия, коя, е, страните, които са на север, биха могли да направят нещо по това отношение, Швеция или някой друг. Има ли, има ли мнения от е, комисията? Госпожа Рука, заповядайте. Благодаря, благодаря. Много, много добри тези застъпвате. Становището ви, е както е, стана дума, като че ли слага акцента малко повече на жените, които идват от Северна Африка и от страните на арабската пролет. Но все пак е, между редовете чета, че е, обръщате внимание и текста има отношение към всички, които живеят в е, гето или е, Рома. Много съм ви благодарна, че оставате нещата поне да се подразбират. Хора, които живеят в е, такива общности, имат сериозни проблеми и вашето становище дава нов тласък на темата на дискусията. Много се радвам, че е, все повече средства и се отделят повече дискусии се провеждат е, по теми, които всъщност и остават непознати за широката публика, а много често и са толкова манипулирани. Смятам, че тази тематика трябва да си остава на дневен ред, именно така както го правите и вие. Вие действително говорите за най-уязвимите. Аз се срещам с такива хора, примерно в Гърция, и, казват, и те ми казват, вие четете ужасни неща във вестниците, но всъщност това, което ние изпитваме четири пъти по-лошо. В Косово, например, там всъщност проблема беше с вътрешна миграция, но най-уязвимите групи са били абсолютно лишени от подкрепа. Сега има 3-4 доклада, които говорят за това съвсем открито. В такъв смисъл, благодаря ви, благодаря ви за предложенията. Аз също ще имам свои предложения за изменения. Благодаря и отново думата има госпожа Матера. Благодаря, господин председател. Ако мога да уточня, ще има ли представител от комисията, който ще се изкаже? Не? Добре. Всъщност ние едва започваме процеса по изготвяне на становището. Всички колеги и депутати ще имат възможност да, дадат своите становища. Смятам, че вашите изменения ще ми помогнат, особено когато ги форм формулирате това, което казахте тук в изменение. Аз ще се възползвам и ще дам достатъчно възможност на колегите да кажат своето мнение. По един толкова деликатен въпрос трябва да направим така, че поне основните теми да бъдат засегнати. Тук става дума за непредружени непълнолетни лица, но както казахте, всяко дете си има своята уникална история. Те бягат от изключително трудни обстоятелства, независимо от къде са тръгнали. Та темата е толкова, толкова деликатна. Аз с удоволствие ще приема всички ваши изменения и нямам повече какво да кажа. Благодаря. Председателят, благодаря. С това ние приключваме дебата. Графикът, последна дата за внасяне на изменения, 29 април, 5 часа. 29 април, 5 часа. В комисия ще гласуваме на 29 май, в комисията по граждански права и свободи 13 май ще, 30 май ще се гласува и не знаем кога ще влезе становището в пленарна зала, така че с това приключваме тази точка от дневния ред, с а, което се оказва, че ние ще трябва да приключим и за сега заседанието си ще имаме е, една почивка от час и 5 минути, защото в 11.30 е, ще започнем гласуване. Така че прекъсване от е, час и 5 минути.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 дълго. Okay, welcome uh, back to the, to the meeting. Така, добре дошли отново на нашето заседание. Сега пристъпваме към гласуването. Един доклад има само образователна и професионална мобилност на жените в Европейския съюз. Докладчик е госпожа Рунцули. Искате ли да вземете думата? Заповядайте, ако искате. Не, не иска. Чудесно. Започваме с е, първа точка, шесто компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че много изменения отпадат, но Емпл е, е едно първа част и Емпл 5 е, също отпада. Сега втора част на Емпл 1 за. Отначало за, против, въздържали се, приема се. Емпл 5, втора част, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Employment A 8 отпада 33 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 32 отпада. И стигаме до 34 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка с карти. Моля, гласувайте 34-то изменение. Край на гласуването. Съвсем ясно се приема. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Employment 15 и 16, по тях не се гласува, така че 39-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 31 отпада, както и Ample 13 първа част. Сега гласуваме Ample 13 втора част за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 42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 въздържали се. Мисля, че се налага да проверим. 50-то изменение, моля гласувайте с карта. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Employment 28, по него не се гласува, значи че 51 за, против, въздържали се, приема се. Не се гласува по 24 на Комисията по заедостта, 25-то, а не извинявам се, и 25-то и 27-то и по тях не се гласува. 52 изменение отпада, така че гласуваме 53-то сега. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се с което отпадат 58 и 54, както и Employment 20, по него не се гласува така или иначе, 59 сега за, против въздържали се приема с 60 за, против въздържали се приема с 62 за, против въздържали се отхвърля се 61 за, против въздържали се приема се 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Employment 19 не се гласува. Гласуваме Employment 2, първа част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Това означава 60, до 69-то и 69 отпада, но гласуваме 68 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверка на 68 изменение. Моля, гласувайте с карти. Още един човек трябва да гласува. Край на гласуването. Приема се. Employment 2, втор, трета част за, против, въздържали се, приема се. Последващото не се гласува, така че стигаме до 12. И компромис за, против, въздържали се, приема се. С това отпадат няколко изменения, дори Employment 23, пък по 23 не се гласува, сега гласуваме Employment 3 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Employment 14 за, против, въздържали се, приема се. Employment 17 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 95-то изменение. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. С един глас. 97 за,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 против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се. Нека проверим шесто изменение. Моля, гласувайте. Шесто изменение. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, цялата резолюция, моля гласувайте. И... Край на гласуването. Категорично се приема доклад, е, доклада. Поздравления на докладчика. Благодарим на докладчика. Преминаваме към 15-та точка от дневния ред. Безработицата в Европейския съюз. Давам думата на госпожа Анджелили, докладчик. Благодаря, господин председател. В този в тази точка ще ви запозная с проекто доклада по темата за младежката безработица. Реших да подчертая някои важни факти и да отправя някои коментари. Добре би било обаче да обогатим текста с а, а, Изменения. 29-ти, едната седмица, е крайния срок за внасяне на изменения, т.е. няма много време. Комисията по заетостта също работи по това въпрос и целта ни е да приключим нашата работа, като представим доклада и становището на пленарното заседание през юли и ето данните. Един на всеки четирима сред младежите в Европа е безработен. Тая цифра се влушава постоянно. Има държави членки, това число Италия, Испания, Гърция, Португалия, където повече от 50% са безработните в тази възрастова група положението се влушава постоянно и държавите членки ще трябва да положат усилия в тази насока. Също обаче и те, държавите членки, имат нужда от подкрепа от страна на Европейския съюз. Един тревожен факт Е свързан с е, жените между 15 и 25 е, годишна възраст, които са безработни и не са в образователната система. Около 8 милиона такива има. 7 милиона и половина са а, общо на брой младежите, които не са заети по никакъв начин. Що се отнася до жените, Трябва да припомня, че жените съставляват 60% от завършващите А висше образование. В същото време обаче продължава да има разлики в работното възнаграждение. Около 17% е тази не е обоснована и необяснима разлика в заплащането на мъжете и жените. По отношение на нес, несигурната заетост, така наречените нетипични работни места, от това страдат повече жените, младите жени, отколкото мъжете. Е, това е, що се отнася до данните. В доклада има още много такива, естествено, но искам да ви запозная сега с е, основните три предложения. Призоваваме комисията и държавите членки да предприемат действия В следващата бюджетна програма комисията е определила 6 милиарда евро за инициативата за заетост на младежите. Та, искам да призовем комисията, държавите членки и съвета изобщо първо да се създаде те да се създадат гаранции за младежите. Трябва да се изпълни тази инициатива. Вчера в съвета са обсъждали тая гаранция, която означава, че за всеки младеж, при всеки младеж, 4 месеца след приключване на образованието или след изтичането на трудов договор – т.е. след 4 месеца незаетост, трябва да се гарантират някакви възможности. Или учебен курс, някакво, някакъв стаж, Така че да се даде възможност на младежите или образователна възможност, или трудова възможност така че да се избегне дълготрайна безработица сред младежите. Да не влизат в а, такъв един порочен кръг младежите. Което би довело до изолиране и, и, и допълнителни трудности при преодоляване на предизвикателствата. Така че трябва, това, за което призоваваме е ангажираност по отношение на тая инициатива като се осигурят достатъчно средства в периода 2014-2020 година. Дейностите е, включват наблюдение, оценка, преди това определяне на критерии за тази оценка, така, защото в крайна сметка да се стигне до борба с младежката безработица чрез структурните фондове. През миналия месец януари съвета и комисията обявиха, че за да се борим с младежката безработица, могат да се отделят 82 милиарда евро от неоползотворени средства по други пера. Така че това успяха да заделят. Неоползотворени, неосвоени 82 милиарда. И съвета и комисията призоваха държавите членки да използват тези средства за борба срещу безработицата сред младежите и да създават нови работни места. Данните са доста противоречиви в тая връзка изглежда само 16 милиарда са освоени от тези 82 милиарда и това е по данни на комисията от март 2013 година. Въпреки това, Опитах се да установя, да разбера по какъв начин са освоили държавите членки тия средства, които са оползотворени кои инициативи са се оказали успешни и могат да се споделят. Не успях да намеря никакви прозрачни, ясни данни, които да могат да се ползват и от другите. И не успях да установя кои инициативи са се оказали най-успешни. Третия елемент в становището ми е свързан с приобщаването на самите младежи в процеса. Те така или иначе са в затруднено положение, чувстват се като едно загубено поколение поради липсата на възможности и аз мисля, че би било особено полезно, ако те станат част от процеса на вземане на решения. В много документи говорим за осигуряване на консултации с младежите. Но в крайна сметка това допитване, тези консултации са много ограничени. Има няколко организации и и, и всъщност са по-скоро символични, отколкото и е, ефективни. Мисля, че е, повече, по-често трябва да се е, допитват до младежите, така че и те да поемат лидерска инициатива. Също е полезно да ги информират за възможностите, които държавите членки и Европейския съюз се опитва да създава за тях. Та това са основните ми предложения но призовавам всички колеги да предложат изменения или допълнения, така че да обогатим текста. Работата, заедостта е основен приоритет при младежите. Трябва да намерим решение на а, тези въпроси. Благодаря, председателя. Благодаря. Сега давам думата а, за въпроси и коментари. Първо, заместник председателя, заповядайте. Благодаря ви, госпожо Анджелини, за представянето на доклада и за въпросите, на които ни обърнахте внимание. Много важна е младежката гаранция, да изпълним ангажимента си в това отношение. В началото на текста се говори за това колко жени са изложени на риск от бедност. Ще препоръчам на водещата комисия да обърне внимание на дългосрочно безработните, за които няма перспективи. Защото държавата казва, че те са неквалифицирани и няма да си намерят работа. Ние направихме една карта на кризата в Европа. Установихме, че сред най-бедните има 10 милиона младежи. Твърди се, че тези младежи, чието родители са вече безработни, да речем от ромски семейства, също няма да си намерят работа и нямат квалификация. Ако не се обърне акцент на дългосрочната пригодност за заетост, на най-демографски активните групи, най-бедните, ще се стигне до недоразумение. Програмите за обучение, уменията за предприемачество, трите, пете месеца обучение по социалния фонд – които се предлагат през последните години, не водят до намиране на заедост сред младежите, макар и след тях. Изглежда, че повечето пари отиват само за приказки, а не за реални работни места. През изминалите 10 години молих държавите да дадат работни места на тези, които просто все едно не съществуват в тези страни, защото нямат места работни места от дълго време. Техните деца също няма да имат работни места. Това ги чака през следните 40 години. Може да се представите до какъв нихилизъм сред хората води това. Трябва да предупредим много по-активно комисията да се бори с новите видове безработица и новите пречки, пред които сме изправени, като същевременно се бори по-активно и за да в полза на тези, които изгубваме от поглед. Казва се, че 31 на 100 от жените на възраст по 35 години са изложени на бедност. Но има региони от тази карта на кризата, където младежката безработица е повече от 80 на 100. Аз бях шокиран да установя, че има места, където цифрата е 100% през изминалите няколко години. В някои региони цифрата е 100%. И така надявам се, че това послание ще стигне до адресатите в крайна сметка. Защото тази цифра 82 милиарда не показва ангажимент, реален ангажимент. Неправителствените организации трябва да искат от държавата да осигурява работни места, а не само да използват средствата за обучение и програми. Благодаря, госпожа Краца. Благодаря, господин председател. Докладът трябва да ни даде възможност да повдигнем някои въпроси и да поставим по-съдържателен акцент. Не за първи път обсъждаме младежката безработица. Не за първи път подчертаваме проблема с безработица сред жените. Доклада на Роберда ни дава възможност за една глобална намеса и проучване на въпроса по същество. Младежката безработица бележи бум И тя е проблем за целия европейски проект, за цялото общество. Ще имаме отрицателни резултати по време на изборите за Европейски парламент. Защото ако младежите искат да живеят в Европейския съюз, то е защото той им дава повече възможности, отколкото тяхна страна. В ежедневния живот те искат да чувстват тези ползи, които носи Европейския съюз. А сега Вместо ние да се борим ефикасно с безработицата, виждаме, че тя расте във всички райони в Европа. Ето защо трябва да кажем нещо повече от това, което вече непрекъснато казваме. Всички евродепутати на пленарно са представили различни доклади. Първо, за тези 82 милиарда, които повдигна госпожа Анжелини. 82 милиарда, които ще се използват за разкриване на възможности за инвестиции, за работни места, за младежите. Това е важна възможност, но са необходими две предпоставки, които не са на лице. А именно отговорност на държавите членки, защото тези 82 милиарда няма да отидат в, директно в бизнеса. Те се насочват към програми, които ще се ръководят от държавите членки. Най-вече тези, където проблема е най-остър. Така трябва да проучим каква е отговорността на държавите членки. Трябва да помолим комисията да ни каже къде точно е дефицита. Роберта каза, че са използвани само 60 милиарда от тези 82. Разликата е огромна. На какво се дължи проблема? Не са изпълнени някои условия, бюрокрация ли има? Много добре трябва да си дадем сметка, че за да се разкрие заетост, за да има работни места, трябва да мобилизираме бизнеса. Бизнеса в страните, които срещат проблеми. Страните, за които са насочени тези 82 милиарда инвестициите не стигат до бизнеса, тъй като има голям проблем с ликвидността на пазара. Ако не създадем необходимите условия за сигурност в еврозоната, за гарантиране на депозитите, за да не отеглят хората депозитите си от банките, ако не рекапитализираме финансовия сектор, невъзможно е да се предприемат паралелни мерки за подмагане на пазара – ако не решим проблема по същество, всички мерки няма да доведат до никакъв резултат. Ние трябва да поддържаме тези, които могат да работят на пазара. В тази връзка обучението е много важен елемент. Комисията трябва да направи сериозна равносметка в тази сфера. Защото с тези големи суми, които се дават за професионална квалификация и обучение, не водат до резултати, трябва да видим какъв е проблема. Дали парите отговарят на потребностите на пазара, да се види младежите, които ходят на такива курсове, намират ли си после работа. Много средства се заделят за професионално обучение и квалификация. Заради кризата, глобализацията, конкуренцията, трябва да се преорганизира системата, да се на... съчетая всичко с научно-развойната дейност, но трябва да се направи и сериозна равносметка. В заключение искам да кажа, че всички тези условия трябва да бъдат обединени, съчетани, за да дадем нови перспективи на младежите. При криза Европа не може да разкрива работни места. Влушава се безработицата. За да се реши проблема, трябва да се изпълнят редица условия. Не може един проблем да, намер... Е, едно, да има едно решение. Трябва да има много решения, които съвместно да решат проблема. И трябва да се отдаде приоритетно значение на жените. Много често за приоритет се шита главата на семейството. Бащата, по-големия брат, не се отдава приоритетно значение на подготовката на жените за пазара на труда. Жените не трябва да се превръщат в поредна жертва на кризата. Трябва да се стабилизира пазара, нуждаем се от растеж. За съжаление, точно това в момента липсва в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Крилевска е следваща в списъка. Благодаря ви много. Благодаря, господин председател. Благодарности и за госпожа Анджелили. Що се отнася до моят доклад, аз ще го представя днес в 3 часа в Комисията по заетост. Искам да кажа откровенно, че когато пишех доклада, никак не ми беше лесно. Защото започваме да си даваме сметка, колко голямо явление, какъв голям проблем е безработицата сред младите днес и също така колко е трудно да се намери решение на този проблем е, ефективно и дългосрочно решение, защото това е важно. Не е въпроса да намерим еднократно решение, трябва да се намери начин да се промени ситуацията устойчиво и в дългосрочен план. Госпожа Краца, мога да кажа, че съм съгласна с нея, защото заедостта се стимулира от економиката, от бизнеса. Тоест, начина да се създадат повече работни места, да се повдигне заедостта, зависи от общите условия на економиката и от условията, които благоприятстват развитието на бизнеса. Малките и средни предприятия са тези, които създават работни места, включително и за младите. Госпожа Краца казва, ние в момента се намираме в криза. Трудно е за бизнеса да създава работни места, които да се заемат от младите. Аз съм разговаряла с много специалисти по економика, които ни предупреждават за едно. А именно, че не е добре младите хора да излизат на трудовия пазар по изкуствен начин, когато всъщност няма създаване на работни места, защото това ще, се създаде, ще създаде по-висока безработица сред другите обществени групи, примерно хората над 50 годишна възраст или сред младите майки. Тоест, младите хора могат да изтикат тези групи от трудовия пазар. Така че трябва да внимаваме. Много е важно за нас, както за настоящото становище, така и за доклада от Комисията по заетост, да отчетем всички тези аспекти. И аз не бих искала да разглеждаме само безработицата сред младите. Трябва да се обсъжда въпроса с проблемите с другите социално е, засегнати групи. Трябва да обхванем всички аспекти на проблема, а не само един. Не смятам, че това е редно. Нашата цел е като цяло да подобрим положението на младите хора. Много се радвам, че госпожа Анджелили говори за хората, които не подлежат нито на образование, нито са заети професионално. Не е лошо да помним, че и много се радвам, че се е, включва това в становището, че в тази група се включват и млади е, самотни майки и хора с увреждания. Така че ние имаме за цел да намерим начин да помогнем на младите – и средствата, които се отделят за това, ще представляват един, една огромна инвестиция за бъдещето, която ще се реализира много бързо. Затова е много важно да предоставяме стимули на бизнеса, да ги убедим, че е добре да наемат млади хора, че е добре да инвестират в тях, защото в бъдеще е, дружествата ще имат е, квалифицирани, обучени хора, които ще имат интерес да останат в съответното дружество дългосрочно. Това е, надявам се, че ще постигнем споразумение, което няма да си остане само на думи, защото, както казва госпожа Краца, от много, много пъти сме говорили до сега по тези теми – а, се надявам, че нашия текст ще покаже или ще каже на младите, на нашите държави членки и на бизнеса как да действат. А младите хора трябва да бъдат подпомагани не само с гаранции и създаване на работни места – но и с възможността те да създават работни места, те самите да създават компании. Има много млади, амбициозни хора, които могат да създадат успешно действащи компании и в Европа, и на световно ниво. Но проблема е, че е, като начало те имат е, известна подкрепа от към данъци или регистрационни такси, но след това нямат нищо. Този период е много кратък. В моята страна е само две години. А, това е много малко време, защото за две години печалбата на една компания не е достатъчна, за да й позволи тя да продължи да се развива. Така че трябва да се мисли евентуално за данъчни облегчения за млади хора, които създават свои компании, тези облегчения да въжат за повече от две години, за да могат те да развиват компаниите си. Председателят. Благодаря. Госпожа Естрела, заместник председател на комисията, заповядайте. Благодаря. Аз ще се изкажа от името на госпожа Неделчева. Тя не може да присъства, но е докладчик в сянка от моята група. Днес е, има други ангажименти, за което, заради което не може да присъства. Ние знаем от е, историята, че е, жените се засягат, биват засегнати много повече от безработицата, отколкото мъжете. В момента се намираме в сериозни затруднения и кризи. И в такива времена жените са последни, които си намират работни места и първите, които ги губят. Освен това е много трудно да се съчетава професионалния и личния живот. И за съжаление все още няма достатъчно детски заведения, ясли, градини, така че децата да имат къде да бъдат гледани, а жените да могат да развиват кариерата си без да изпитват чувството на вина, че не са та, около децата си. Що се отнася до младежката безработица, според госпожа Неделчева, това е един от най-големите проблеми в Европа в момента, много по-тревожен от бюджетния дефицит и държавните дългове, за които говорим толкова много и които винаги са в центъра на националните политики на страните членки. Положението е драматично и става все по-тежко. Данните от 2011, ако ги сравним с тези от 2012, 300 хиляди повече е броя на безработните младежи. Какво означава това? Че един от всеки петима млади няма работа. А няма и е, изгледи да намери такава в бъдеще. Това е изключително тревожно. Европа разполага в момента с най-добре обученото, най- квалифицираното поколение от, от е, изобщо. Тоест, ние губиме таланта, енергията, творчеството на нашата младост, на нашите младежи. Е, нашата политическа група организира е, един форум – където обсъдихме въпроса за безработицата сред младите, приехме резолюция, в която се съдържат няколко е, предложения и стратегия за борба с е, безработицата сред младите. Дадохме тази резолюция на съвета. И както споменава госпожа Анджелили в нейното становище, сега е, комисията следва да предостави финансови средства на тези, които ще създадат възможности за заетост за младите. Има европейски средства, които са останали неизползвани от перспективата 2007-2014. Тези средства трябва да бъдат насочени и трябва да има приоритети за разпределението им. Приоритетите трябва да са за проекти, които дават възможност младите да влязат на пазар на труда. Тоест, планирането трябва да е, е подобрено На базата на практиката на някои страни членки, например Австрия, която се е доказала в това отношение, ние трябва да търсим начини за създаване на възможности за младите. Австрия, Германия, Холандия, това са единствените три страни, където млади, безработицата сред младите е под 10%. Т.е. има добри стратегии, има практики, има методи, които се използват в някои страни членки, за да се направи така, че младите хора да получават работа или стаж или помощ за влизане на трудовия пазар или в един момент и комбинация от трите варианта на помощ. Младите хора трябва да имат занимания, не само работа, затова не смятам, че е добре те да вземат работни места, които са под квалификацията им или не са платени добре или са съвсем времени. Но когато положението е трудно, има затруднения, е изключително важно младите да имат възможност да е, получават професионално обучение, стажове, които да им дадат възможност да е, се конкурират на пазара на труда. Затова е добре е да има и Европейска харта за качествените стажове стажове, така че тези стажове да имат съответно елемент на обучение, а не да се превръщат само в форма на експлоатация на младите хора. И ако съчетаем всички различни е, идеи, можем да е, изготвим такава харта за стажовете. Това е проблем, с който трябва да се борим определено. Положението е много тежко, безработицата сред е, младите стига нива, които са, не могат да бъдат толерирани от принципите на Европейския съюз. Председателят, благодаря. Госпожа Марва има думата. Really that... Благодаря. Наистина е шокиращо, че е, един на всеки четирима младежи е безработен. Друга една цифра, която често забравяме, когато говорим за безработицата, е, че около 98-99% от заетостта в Европа се осигурява от малките и средни предприятия. Повечето от тях пък са дори микропредприятия. Какво означава това? Ако ще създаваме заетост, един от акцентите трябва да пада върху подкрепата на създаването на малки и средни предприятия и микропредприятия най-вече. Финансовите, както и човешките е, ресурси, за които говорите, да, може би е, не се оползотворяват както трябва, не се освояват и това трябва да се преосмисли средствата не трябва да отиват единствено за обучение, просто за обучение, но и обучение по предприемачество. Тоест, трябва да даваме такива умения на младежите, които да могат да се използват в предприемачеството. Естествено, новозавършили вишисти също трябва да получават мотивационна подкрепа и насърчаване да стават предприемачи, като използват уменията си, независимо в каква област са те, информационни технологии, например. И тия всичките средства, които които сега се разходват по някакъв начин, всъщност трябва да се насочат към микрокредитиране. Трябва да се създават нови малки предприятия, най-вече в източна и централна Европа. Причината за това, че няма, не се създават много предприятия е, че че няма умения, няма предприемачески умения и това трябва да се анализира. Какви умения са необходими? Една, от причина, една друга причина за това е, че няма възможности за акредитиране. Така че тия средства, защо не ги насочим към осигуряването на а, бизнес кредити, а, към подпомагането на написване на бизнес план, съвсем дребни предприятия, семейни или еднолични. Сега трябва да споменем и тъжния политически контекст, в който е, дребните местни предприятия трябва да се конкурират с големи многонационални компании. Така че във връзка с безработицата в Европа, трябва да си дадем сметка, че и този въпрос ще дойде на дневен ред и ще трябва да го решим. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Аз искам още веднъж да подчертая, че младежката безработица е много важен въпрос, но особено изострено е положението при младите жени. Младите жени са сериозно засегнати от стереотипите, които водят до неравенство на половете, най-вече в нови страни членки, като моята също са изправени пред много трудности, които проистич, проистичат от различни видове дискриминация, когато си търсят работа. И особено трудно е за млади жени е също да, да започнат свой собствен бизнес. Дори и да имат потенциал, не е никак лесно. Повечето безработни млади жени обикновено имат някаква диплома, някаква професия. И затова искам искам да обърна внимание именно на въпроса за жените на пазара на труда и също и обучение по предприемачество и улесняване на достъпа до кредитиране. Ще повторя един от въпросите е един от въпросите, който вече, от които вече чухме. Каква е първопричината за младежката безработица? Ако погледнете какво се върши в Литва от страна на правителството за борба с безработицата, ще видите, че има много инструменти, много способи. Но статистическите данни показват, че на практика не действат ефективно тези средства – често пъти економистите казват, че трябва да се вгледаме в, в, в програмите на университетите. Създават се е, кадри, които не се търсят на пазара на труда. Така че трябва да видим какви са средствата за борба с младежката безработица и защо не са ефективни, защо не действат. И там, където те не действат, трябва да се насърчат тия страни да си сътрудничат повече с университетите, е, учебните заведения, частния сектор, правителството, младежките организации и е, да се споделят е, добри практики между отделните страни. Най-вече да се почерпи опита от страните, в които е ниска младежката безработица. Благодаря. Председателя, изтича ни времето, но още няколко изказвания. Госпожа Русули, после аз, после комисията. Ще има възможност. И след това госпожа Анджелили. Но моля не забравяйте, че нямаме време. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще се изкажа. Понеже много от нещата, които исках да кажа, вече ги казаха други колеги, само няколко неща ще добавя по отношение на младежката безработица. Мисля, че е особено важно да има, да има данъчни облегчения за младите предприемачи. В Европа винаги сме, сме се опитвали да насърчаваме талантливите младежи с потенциал за иновации и развитие – така че аз мисля, че е много важно да им създадем условия, за да е, могат да създават свой собствен е, бизнес. Достъпа до кредитиране е много, важ, много важно средство, защото в момента това е много трудно. Трудно се получава кредит. Бюрокрацията е друго бреме, друга пречка. Новите предприятия трябва всъщност да могат да се създават без никаква бюрокрация. Мисля, че госпожа Естрела достатъчно пространно се спря на някои от основните въпроси. Няма много какво да добавя, но само две думи за едно явление, което последните няколко дни е в медиите. Има подкатегории на безработните активни и пасивни. Разликата е в това, че някои безработни са загубили надежда и са престанали активно да търсят работа. Младежите в днешно време гледат много песимистично на перспективата да си намерят работа и просто се, отказват да си търсят работа. Не се изпращат автобиографии, не се свързват с предприятия, защото са опитвали няколко пъти и постоянно ги отхвърлят. И този психологически проблем не трябва да се подценява. Трябва да се изпуска от поглед. Като се има предвид, че са ограничени възможностите за заедост и като добавите тази психологическа пречка – нещата стават още по-сериозни. И мисля, че това трябва да се спомене също. Защото нараства броя на обесърчените безработни. Също трябва да се подчертае, да се опише по някакъв начин разликата между севера и юга. На север хората са по-положително настроени, по-оптимистично. И това мисля, че си струва да се отрази, но ще го напишем и ще го изпратим на госпожа Анджелили, председателя. Благодаря, аз съвсем накратко ще споделя някои свои бележки. Мисля, че определено можем да предприемем действия. Има сега две неща, които искам да, да кажа. Економическата криза е, е основният проблем при е, безработицата. Има групи, които по-трудно получават достъп до пазара на труда. И трябва да се намери първопричината а, за този проблем. Има много възможни решения. Пътя, който е избрал Европейския съюз и много държави членки на Европейски съюз, е политиката на финансова дисциплина, а не експанзивна финансова политика, която би стимулирала економиката и би довела до инвестиции. Вместо това се, е, се урязват бюджети и заедно с това цели економики. Економиката се задушава и това допълнително влушава проблема с безработицата. Много е трудно да се справим с младежката безработица. Има мерки, които могат да се приемат, но ако не изместим цялата рамка на друго ниво, няма да можем да решим проблема. Говорим за малки и средни предприятия, съгласен съм. Само, че не само те създават работни места. Помислете си сега двама души с малко дете. Ако няма обществени детски градини, например, само единия може да ходи на работа, другия трябва да си седи вкъщи. Трябва ни обществено стимулиране, обществено насърчаване на заедостта и на производството. Да, представете си, че някой си щупи, че да, човек си щупи кръка. И ако няма ефективно здравеопазване, той ще си лежи дни наред и не знам колко дълго. Трябва максимално бързо да се излекува този човек. Така че а, всичко това, което създаваме, което като инициативи трябва да върви ръка за ръка с публичните инициативи. Давам сега думата на комисията. Но, très bien. Merci. Merci de me donner la parole. Не, добре произнескате името ми. Благодаря за думата. Благодаря и за становището по тази е, тема, която според нас е, всички сме съгласни е изключително безпокоителна и важна. Благодаря за всички предупреждения, които се концентрират върху три аспекта, ако мога да обобщя. А именно създаването на политики, които да излизат е, от татък чисто цифровите цели, а и второ, интересите на основните групи, засегнати от тези е, политики, именно младите и е, предприятията. Европейския форум за младите извършва една много важна работа. Той представлява младите, е, работи по много полезен и конструктивен начин. Той включва и социалните партньори в консултациите за в съответните дискусии смятам, че също текста, за, е, текста и предложението за стажовете е много полезно. Действително трябва да има някакви критерии. Много важно беше тук и коментара, че трябва да се внимава при създаването на целенасочени работни места само за младите, защото това също носи е, своите опасности. Комисията също подчертава неравнопоставеността между младите мъже и жени в съобщението си от 2012 година в пакета за заетостта. Има разлика в заплащанията, дори в стажовете за момичетата и момчетата и когато младите хора получат е, заетост. Е, тя от една страна е временна, но и от друга страна, е, освен че е временна и е на непълен работен ден. препоръките за гаранциите за младеща възнамеряваме да подчертаем, че мерките следва да обхващат всички а, слоеве на, мисъл, на младеща, включително и неравнопоставе, неравно, социалните групи в неравностойно положение. Благодаря ви за становището още веднъж. Благодаря. Преди да приключим, искам да дам думата отново на госпожа Анджелини. Извинявам се на преводачите, че ще закъснеем малко. Надявам се, скоро ще приключим. Съжалявам, че нямате толкова време за изказване, но моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз искам да се извиня на преводачите. Ще съм кратка. Трябва да благодаря на колегите за изключително интересните предложения. Записките ми са 4 страници. Обедена съм, че заедно ще успеем да свършим добра работа, за да обогатим текста с конкретни предложения. Съгласна съм с всички колеги, които казаха, че стига вече думи и анализи. Имаме много данни, много анализи са извършени. Време е тъй като данните показват влушаване на обстановката, да се премине към конкретни мерки. При условие, че има налични европейски средства, трябва да видим как се оползотворяват, как се освояват. Необходима е ясна стратегия, която не означава увеличаване на бюрокрацията, защото случващото се в Германия е очевидно може да не работи в Гърция или в Италия. Това, което има ефект в Италия, може би няма да има ефект в Холандия. Но така или иначе се нуждаем от опростен, гъвкав подход, който да може да се пригажда към различните специфики. За тази цел се нуждаем от рамкова стратегия, а може би дори някаква ръководна структура на ниво комисия или национално равнище. Какво имам предвид? Ами, когато има средства, те трябва да бъдат насочени, както каза колегата Ярока. Не е достатъчно само да се осигури обучение. Не е достатъчно да се каже искаме да има достатъчно равнопоставеност. Трябва всичко да се насочва към намиране на пътя към работно място и трябва да се оценява използването, освояването на средствата. Трябва да има обмен на информация успешните проекти трябва да стигат до всички държави членки, които могат да ги адаптират спрямо местната си специфика. Така или иначе, челният опит трябва да бъде споделен. И в заключение трябва да насочим усилията си към обучение по качество. Много средства се заделят е, за професионално обучение, но това обучение трябва да е с високо качество. Предприемачеството трябва да дава на младите възможност да натрупат опит. Казахте, че има толкова много талант. Помислете си за Стив Джобс, ако когато е бил на 24 години, не е имал възможност да реализира идеята си – която е чудесна, новаторска, изключителна идея. Ако той не е имал възможност да отиде в долината на Силиция и с още двама колеги да създаде дружество, той нямаше да е Стив Джобс, който познаваме. Нямаше да има iPhone и iPad-ове. Трябва да направим така, че да не се прахосва, да не се пилее този талант, да не отива на други места. Доста под кредитиране. Може да се направи нещо и по този въпрос. Данъчните стимули, да. Всички, които направиха тези чудесни предложения, моля да внесат изменения в текста, за да го обогатят. Благодаря, казва председателя. Графика. Крайен срок за внасяне на изменения 29 април 5 часа. 29 април, 5 часа. Гласуване в комисия 29 май. В нашата комисия, в комисия по заетост 20 юни. Дебат на пленарно. Нямаме конкретна дата за него все още. Във връзка с казаното от госпожа Анджелини и дебата, който водихме, днес след обед предстои конференция на тема подхода за борба с младежката безработица, който да отчита въпросите на пола. Моля, заповядайте на тази конференция. Нашата работа на комисията приключва. Ще продължим на 29 май от 9 до 6.30. Надявам се, че отново ще се видим с вас днес след обед. Още веднъж моите извинения на преводачите, че ги задържахме. Добър апетит!